Добро утро на всички. Започваме нашата работа. Дневният ред е в документите, които са ви раздадени и ако няма забележки, дневният ред ще се счита за прият. Днес имаме превод на всички езици на членовете на комисиите ИТРА и ЕНВИ. Протокол от заседанието на 2 декември е също включен сред документите. Ако няма забележки, ще се счита за прият. Днес ни предстои важно гласуване. Виждам тук не само колеги, но и гости. През, да, гласуването ще бъде и дълго, и сложно, затова ще ви помоля да ми съдействате. Така че, когато имате желание да разговаряте или да излезете, да го направите бързо, за да не пречим на работата. Добре дошли на членовете на двете парламентарни комисии, които работиха заедно за разработването на този доклад, сътрудничеството между всички, които работиха, беше много плодотворно. Благодаря по-конкретно на председателя Корота за доброто сътрудничество между двете комисии. Благодаря и на двамата са докладчици госпожа и господин Шимански. Тъй като този доклад се е, се разработва в рамките на съвместна работа на комисията. Е, заседанието се председателства от е, представители на двете комисии. Комисиите, за да се улесни процедурата, са определили двама представители, които да председателстват заседанието и имайки предвид, е, че днес се провежда окончателното гласуване с колегата Грот решихме да разделим председателството. Аз ще водя първата част, а колегата Грот е, втората. Сега, преди да започнем с гласуването, искам да ви попитам точно искам да попитам колегата Грот дали има желание да добави нещо. Всъщност не. И аз искам да благодаря за доброто сътрудничество, особено между двата секретарията. Надявам се, че това ще продължи до края. Мисля, че е крайно време да престанем да говорим, да започнем да работим но двама души поискаха думата. Да, двама души са поискали да се изкажат. Колегата Дейвис. Госпожо председател, както казахте, предстои ни дълго гласуване. В моята група няма един умисли и бих помолил за 5 минутна почивка между гласуването на измененията и окончателното гласуване. Прекрасно, няма проблеми, казва председателката колегата Хюбнер. Искам да изразя на мнението на много колеги. Ние получихме списите за гласуване в 3 часа. Искам да сме наясно за какво гласуваме. Това е скандално. Всъщност ние гласуваме много дълъг списък с изменения, знаеки, че не всички са имали възможност да ги прочитат. Мисля, че това гласуване трябва да се отложи, за да могат всички да огледат внимателно списите за гласуване. Ние не сме машини за гласуване. От нас а, ние трябва да вземем информирано решение. Не можем да го направим. Всъщност не знаем какво гласуваме, защото нямахме никаква възможност да огледаме списъците за гласуване, тъй като ги получихме в 3 часа. Колегата Роева има думата. Госпожо председател, драги колеги, проектът е важен. Аз вложих много усилия в него. Бяхме подложени, бяхме притиснати от времето хората, които участваха в разработването на доклада, докладчика, докладчиците в сянка, секретариатите, групите, е, всички те положиха огромни усилия между коледа и нова година. Е, посветихме голяма част от времето си на доклада, просто защото бяхме притиснати от времето. Но това, което се случи е неприемливо. Не е приемливо 950 изменения и стотици страници, които хората не са имали възможност да огледат, трябва да бъдат гласувани. Съгласен съм, има само една възможност. Списъците за гласуване трябва да бъдат следени. В различните групи има разногласия, особено по тази тема, тъй като има различни мнения в групата. И ако хората искат да изразят своите, своето мнение, като гласуват по различен начин, трябва да могат да го направят. Само, че как да стане това, когато са ти дали списъка през нощта? Никого не обвинявам искам това да бъде пределно ясно. По никакъв начин не обвинявам тези, които работиха по списъка за гласуване, но до тук стигнаха нещата и когато нещата стигнат до определена ситуация, трябва да, трябва да има последици и последици трябва да се поемат. Това, което се иска от нас да направим, не е демократично. Благодаря. От известно време говорим по тази изключително важна тема. Водили сме най-различни дискусии, създадахме работни групи и искрено се надявам, че тези, които ще гласуват днес, няма да, бъдат, да виждат за първи път темите, които обсъждаме. Искам да кажа, че аз до два и половина тази сутрин работих по вотинг листите направих всичко възможно да ги подготвя. Благодаря на секретарията и на всички, които помогнаха. Лично се ангажирах и не, мисля, че е много коректно днес да се иска това гласуване да се отложи. Съжалявам, но аз не мога да допусна подобно нещо. La колега Колегата Хол. Съжалявам, но това е опит за а, отлагане на вода. Съгласен съм с господин Роел, че секретарията, асистентите ни и всички работиха много по, в, по време на корената вакансия и би било крайно обидно за тях да отложим гласуването, защото това би означавало, че е, работата, която са извършили, в крайна сметка е безполезна, така че съгласна съм. Е, айде да гласуваме. Е, госпожа Томсън, винаги съм съгласна с това, че не трябва да отлагаме вота. Всеки път, като се стигне до гласуване в някоя комисия, някой казва да отложим гласуването, тъй като не сме се запознали. Ние се договорихме е, на последното седание, ще гласуваме на 9 януари. Нека да Знаехме, че ще гласуваме днес и не можем да приемем ситуация, в която парламентът не може да повлияе върху първоначалното формулиране на енергийната политика на Европейския съюз. Аз настоявам да гласуваме днес. Благодаря. Колегата Хелер. Мисля, че доводите, приведени от докладчика, са много съмнителни фактът, че правата на депутатите са пренебрегнати, не означава, че не уважаваме работата, извършена от докладчиците и докладчиците в сянка. Всъщност, това, за което става дума, е необходимостта депутатите, които гласуват, да знаят какво точно гласуват. И ако депутатите не са в състояние да прочетат доклада в 3 през нощта, не може да се иска от тях да гласуват в 9 часа сутринта. Тук има опит за налагане на определено мнение. Господин Оди. Благодаря. Аз лично приемам съображенията на докладчика на нашата политическа група Хербер, който много добре познава темата. Искам да направя три коментара. Първи е съвсем по темата. Докато нямаме превод на компромисните изменения, е, е трудно разбираме, но това е нарушение на многоязичието. Второ, този доклад по собствена инициатива вероятно ще повлияе на съобщението на комисията. Обаче се съмнявам, че това наистина ще стане. Този доклад обаче отправя послание и към Европейския съвет по енергетика, който ще заседава тази пролет и е, ще разполага с различни документи. Становището на парламента, съобщението на Европейската комисия и това на държавните и правителствените ръководители, които ще бъдат използвани в предизборната кампания през 2014 година. Смятам, че парламент... Не можем да се надяваме, че парламента ще очертае основните линии на енергийната политика. Това е обща задача. И така, че или ще успеем да отправим към граждането, гражданите послание, приключвайки днес, или няма да се умеем да сторим това и при това положение ще отложим гласуването. Аз напълно а, се присъединявам към мнението на Рой, на когато имам пълно доверие. Ви, прега. Yes, thank you very much. А, не. Uh, Благодаря, госпожо председател. Когато започна процеса преди няколко месеца, още от самото начало знаехме, че ще е напрегнат, че ще има противоречия и Същевременно искам да поздравя и съдокладчиците и докладчиците в Сянка, които проявиха максимален стремеж за сътрудничество. Имаме многобройни примери, има многобройни обединени предложения за изменения, поредица от компромиси. Промените от вчера в списъка за гласуване са второстепенни и са много малко. Ето защо няма защо днес да се заиграват политически игрички в последния момент. И то съвсем на финала на процеса. Нека да се въздържаме от по-нататъчни дискусии, просто да започнем да гласуваме и да гласуваме максимално бързо. Благодаря. Още трима поискаха думата. Не, виждам, че са четирима. След това приключваме. Моля ви накратко. Колегата Макеван. Аз съм координатор на групата на социалистите и демократите в парламентарната ни комисия и призовавам нека да гласуваме. Текстът е известен от седмици наред и списъка за гласуване също беше там. А и, както каза докладчика Дълво от НП, има различия в политическите групи. Там обаче е работено, изготвени са позициите, обсъдени са. Затова се обръщам и към двамата председатели. Много ви моля, нека да гласуваме днес. Нека да вървим напред. Както госпожа Томсън каза от името на нашата група, въпросът има изключително значение и всеки, който иска да протака, съвършено ясно ще се води от политически съображения. Нека да вървим напред и да гласуваме ясна позиция. Благодаря. Благодаря колегата Грот. От 2 е, декември разполагаме с с измененията и смятам, че всички сте имали възможност през това време да прочетете тези изменения. Компромисните изменения бяха готови още преди коледа. Естествено, е, имаме практика да е, добавяме някои изменения в последния момент. Това, разбира се, се приема, беше съобщено. И смятам, че всичко, което трябва, беше казано. Можем да гласуваме днес, не смятам, че е необходимо да отлагаме гласуването. Господин Бжезина. Се всем к праце, která била уделана. Госпожи и господа, с цялото ми уважение към свършената работа, настойчиво призовавам да обърнете внимание на това, че не успяхме да се запознаем подробно с всички компромиси и ще трябва да гласуваме слепешком. Моля ви, не го приемайте като нападка, не го приемайте като политиканстване. Аз просто не зная за какво ще гласуваме. Колегата Сибер. Благодаря, госпожо председател. А, участниците отделиха много време. Разбира се, има сега някои последни компромисни предложения, които бяха разпратени доста а, късно. А, има си точен график. А, не трябва да отежняваме работата на комисията, но трябва на всяка цена да гласуваме днес нека, ако искате, нека да гласуваме, дали да гласуваме днес. Може би това ще бъде най-демократично. По този начин ще се отговори на различните тежнения в залата. Струва ми се, че имаме само още един записан, но а, тук беше направено едно предложение да се гласува, дали да се гласува. Преди да преминем към гласуването на текста, нека да проверим процедурата. Всички ли разполагате с списъците за гласуване? Първо искам да попитам и искам да ви попитам дали ще гласувате, за да проверим картите за гласуване, това да а, имаме едно добро начало на новата година. Тестово. Тестово. С други думи, проверяваме а, пробно, а, гласуване правим, а, дали работят картите. Че... Айде. E баста. Окей, Ok, la Добре. проверихме присъствието, направихме пробното гласуване. Има един в повече от Алде, останалите с 100% представени. И така, предложението на колегата Сибер сега да видим. Който иска днес да гласуваме предложението, това да. Който не иска днес да се гласува, да гласува против. Моля, гласувайте. Votazione chiuse. Край на гласуването. 65 са да гласуваме днес, 50 са против, 4 се въздържат. Ще се гласува. Iniziamo con е, il compromesso. Започваме. Компромис едно за, против, въздържали се, приема се. Компромис 2. За. Против, въздържали се. Според мен тук трябва да проверим, като че ли се отхвърли, но нека да видим. Votazione chiusa. Край на гласуването. 66 за, 50 против. Приема се. Преминаваме към компромис 10. Компромис 10. За, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 11. За, против, първите е, няколко минути ми трябват малко повече проверки по електронен път, затова докато се ориентирам, моля ви, гласувайте компромис 11. Край на гласуването. 52 за, 62 против, отхвърля се. Компромис 12 за, против, въздържали се, Приема се. Компромис 14. А фаворе? На 9. Моля ви, запазете спокойствие. Компромис 14 на 9. А, поправят ме. Поправят ме. Това не е компромис, а е предложение на Комисията по развитието. 9.14. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение. Двеста За, против, въздържали се, приема се. Добре, проверяваме го. 216. Моля, гласувайте. Тационе Кюза. Крайно гласуването. 70 за, 44 против. Приема се. 219 за, против, въздържали се, приема се. 9-2 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 217 за, против, въздържали се, нека да проверим. 217 проверяваме. Край на гласуването. Отхвърля се. 57 на 59. Компромис 5. За. Против. Струва ми се, че се приема, но нека да проверим електронно. Моля, гласувайте. Компромис 5. Край на гласуването. 66 за, 50 против. Приема се. Компромис 7 за, против Отхвърля се, но го проверяваме. Край на гласуването. Да. 50 за, 65 против, отхвърля се. Компромис 8. За, против, въздържали се, отхвърля се. Да проверим Компромис 8, заповядайте. Прекратете, моля, гласуването. 54 на 65. Отхвърля се. Компромис 9. За. Против. Въздържали се. Нека да проверим. Край на гласуването. 65 за, 48 против. Приема се. Двеста пятьдесят и три е следващото изменение. Това е чак на 12-та страница. На 12-та страница 253. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 248, първа част. За, против, въздържали се. Според мен се отхвърля, но проверяваме. Кюза. Край на гласуването. 66 за, 51 против. Не, приема се, приема се. Първа част на 248. 252 първа част за. 252 първа част против. Въздържали се, приема се. Втора част за против, проверяваме. Е, има вътрешно разделение в политическите групи и затова не мога да се ориентирам. Втора част, край на гласуването по нея. Приема се. 72 гласа за. Трета част. За, против, въздържали се, приема се. 237 и 246 заедно. За, против, въздържали се, приема се. 237 и 246 заедно. Моля, гласувайте. Моля, прекратете гласуването. 61 за, 56 против. Приема се. Изменение 251 за, против. Нека по-добре е да проверим по електронен път. Моля, гласувайте с карти. Край на гласуването. 62 за, 56 против. Приема се. Изменение 250 за, против, въздържали се, приема се. И него ще проверим, разбира се, 250, заповядайте. Хюза. Край на гласуването. 65 на 54, което означава, че се приема. 276. Минаваме На 16-та страница. За, против, въздържали се, отхвърля се. Проверяваме го, разбира се, заповядайте. Край на гласуването. Апровато. Скузатели, 276. 276 гласувахме. 258 за. Извинявам се, казва председателката. 258, пагина 19. Тук сме на 19-та страница вече. За, против, въздържали се, приема се. 262. За, против, въздържали се, Отхвърля се. 257 за, против, въздържали се, отхвърля се. 266 за, против, въздържали се, приема се. Искате да проверим 266, разбира се, заповядайте. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 66 за, 51 против. Приема се. 270 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Проверяваме и 270. Разбира се. Заповядайте. Chiusa. Прекратете гласуването. 59 на 60. Отхвърля се. vi prego un momento che facciamo una verifica. Момент, трябва да направим проверка. Qualcuno aveva chiesto la parola? Някой поиска думата или греша? Не. Заповядайте. On a déjà voté. Can I ask, can I ask you for vote again, amen? Моля ви да прегласуваме изменение 270, защото имаше грешка в апарата, техническа грешка. Не е възможно, казва председателката. 275. 275 за, против, въздържали се, приема се. 308. За, против, въздържали се, отхвърля се. 308 да проверим, ще проверим. Край на гласуването. 58 на 59. Отхвърля се с един глас. Изменение 281. За. Против. Въздържали се. Проверяваме. Моля ви, 281. Край на гласуването. 62 на 56. Приема се. Изменение 292 за, против, въздържали се, приема се. 200... И това ли искате да проверим? Разбира се. 292. Кюжа. Прекратете, моля, гласуването. 79 на 37 приема се. 282 за, против, въздържали се, приема се. 302 за, против, въздържали се, приема се. Проверяваме. 302 искате да проверим. Гласуваме. Край на гласуването. 67 за, 44 против. Приема се. 293 за, против. Чек. Проверяваме. 293. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 59 за, 55 против. Приема се. 285 за, против, въздържали се, отхвърля се. 291. А и 285 да проверим. Проверяваме. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 60 за, 58 против. Приема се. 200 и 91 за, против. Проверяваме. Много близки ми се видяха резултатите за 291. Край на гласуването. 57 за, 54 против. Приема се. 280 за. Против. Въздържали се. Приема се. 116. 317. 23-та страница. 316. За против, въздържали се, приема се. 306. Мисля, че ще бъде по-лесно, ако ни казвате на коя страница е изменението, което гласуваме, тъй като понякога се прескачат страници.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 25-та страница, 306-то изменение. Пред, преди това гласувахме 316-то изменение, което беше прието. И така, кой е за 306-то изменение? За, против, въздържали се, приема се. Проверяваме 306-то изменение. Гласувайте. Край. 69 на 50 приема се. 318 за. Против. Въздържали се. Според мен се приема, но да проверим. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 283-то изменение. Първа част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Сега преминаваме към изменение 289 на 27 страница. За. Против. Въздържали се. Проверяваме. Край на гласуването. 61 за, 56 против, приема се. Сега минаваме на следващата страница, 296 изменение. За, против, въздържали се, отхвърля се. Да проверим 296. Добре, гласувайте. Край на гласуването. 39 за, 75 против. Сега преминаваме към изменение 278 на следващата страница. За, против, Проверяваме. Край на гласуването. 54 за, 59 против, отхвърля се. 287 изменение за, против, въздържали се, приема се. 305 изменение за против въздържали се да проверим. Край на гласуването. 68 за, 60 против, отхвърля се. 324 изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис номер 15. Искате да проверим 324. Проверяваме 324 то изменение. Гласувайте. Край на гласуването. 24 за, 93 против. Отхвърля се. 15 компромис за, против. Въздържали се, приема се. 349 на 35 страница. 349 измерение на, на 35-та страница за. Председателката повтаря. Страница 35, изменение 349, първа част. За, против, въздържали се, приема се. На следващата страница 354 за, против, въздържали се, отхвърля се. 353 изменение за, против, въздържали се, проверяваме. И така, 343. Край на гласуването. Приема се. Благодаря. Искам да посоча една древна грешка, поне в листата за НП. За НП трябва да, вместо плюс трябва да се сложи минус от страна на ЕНВИ. Компромис 19. Бене. Пасямо. Добре, преминаваме към гласуването. За Гласуваме 19-ти компромис. Гласувайте. Край на гласуването. 40 за, да, 76 против, отхвърля се. 37 страница, компромис номер 20. За. Против. Въздържали се. Приема се. 214 измерение. На 37 страница. За. Против. Да проверим. Кюжа. Край на гласуването. 53 за, 53 против. Отхвърля се. Седемнайсти компромис. За, против, въздържали се, приема се. Страница 42. 380-то изменение. За. Изчакайте малко. Страница 42. И изменение 380. Готови ли сте? За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 394 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. Искате да проверим 394. Гласувайте 394 изменение. 53 за, 62 против, отхвърля се. 395 изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Триста и 393 ще се гласуват заедно. За. Против. Въздържали се. Приема се. Измерение 383. За. Против. Въздържали се. Проверяваме. Триста Гласуваме. Край. 65 за 52 против. Приема се. Изменение 388. 388 на 45-та страница. За. Против. 45-та страница. Изменение 388. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 400. За. Против. Въздържали се. Приема се. Проверяваме 400. Край на гласуването. 67 за, 49 против. Приема се. 401 за. Против. Въздържали се. Приема се. 375 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Проверяваме 375 изменение. Гласувайте. Край на гласуването. 51 за, 65 против, отхвърля се. 398 за, против, въздържали се, отхвърля се. 374-394 заедно за, против, въздържали се, отхвърля се. 374 за, против, въздържали се, приема се. 378 за, против, въздържали се, отхвърля се. 382 първа част за, против, въздържали се, приема се. Проверяваме първата част на 382. Край на гласуването. 51 за, 64 против, отхвърля се. 399 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 21 за, против, въздържали се, приема се. Сега отиваме на страница 53. и изменение 424. Първа част. За. Против. Въздържали се. Проверяваме. Край на гласуването. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Проверяваме втората част. Край на гласуването. 64 за, 51 против. Приема се. Страница 55, 431 изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 23. За. Против. Въздържали се. Приема се. Сега Отиваме на 57 страница. Изменение 444. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Проверяваме 444 изменение. Край на гласуването. 65 за, 53 против, приема се. 452 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 25 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 25а за, против. На страница 58 сме и гласуваме компромис 25А. За, против, въздържали се. Според мен се отхвърля, но да проверим. 25А. Край на гласуването. 54 за за, 57 против, отхвърля се. Компромис 28. За. Против. Отхвърля се. Проверяваме. Край на гласуването. 56 за 59 против отхвърля се, както обещахме, 29 компромис. За, против, въздържали се, отхвърля се. Проверяваме. Заповядайте. Край. 57 за, 57 против, отхвърля се. allora andiamo a pagina sessantacinque sessantacinque emendamento quattrocentottantaquattro за Госпожо председател, мисля, че трябва да гласуваме изменение 481 защото всички тези компромиси бяха отхвърлени. Изчакайте малко да проверим. We don't think so. Bene, scusateci, ma sapete anche qui... Извинявайте, нещата са малко сложни. И сега отиваме на страница 63. Изменение 481. Бихте ли ни обяснили, след като се казва пада, ако се приеме 28, а то беше прието. Моля за извинение. Обърках. Разбираемо е, че гласуването е сложно и е хубаво всичко да бъде изяснено. И така, страница 63, изменение 481 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверяваме 481. Край на гласуването. 43 за, 69 против, отхвърля се. Страница 64, изменение 488. За. Изчакайте малко. Страница 64. А, при вас е 63-та, така ли? 63. Значи или 63-та или 64-та страница. Изменението е 488. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се, но да проверим. 488. Край на гласуването. 53 за, 55 против, отхвърля се. Изменение 483 за, против, въздържали се, отхвърля се. 484 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 485 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 480 за, против, въздържали се, приема се. Проверяваме 480. Край. 66 за, 46 против, приема се. 477 за, против, въздържали се, проверяваме. Край на гласуването. 41 за, 69 против, отхвърля се. 482 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверяваме. 482, заповядайте. Край на гласуването. 39 на 72. 298 за. Против въздържали се, проверяваме 298. Крайно гласуването. 54 за, 55 против, отхвърля се. Заедно гласуваме 312 част 2 и 319 също втора част за, против, въздържали се, приема се. 848 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверяваме 848 изменение. 848. Край на гласуването. 51 на 53 отхвърля се. Изменение 476 за, против, въздържали се. Проверяваме го. Кюжа. Край на гласуването. 52 за, 50 против. Приема се. Компромис 30 за, против въздържали се, приема се. Изменение 498 при мен е 69-та страница, не зная как е при вас. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че е, 433, втора част, трябва да се гласува като допълнение към компромис 21. Non, non, c'est pas, c'est pas prêt. C'est couvert. Non. No, entrambi i segretariati mi dicono che è... Не, от е, секретарията ми казват, е, че вече е покрито и това предложение. И от двата е, секретарията така ми казват. За това минаваме към 498 за, против, въздържали се, проверяваме. Край на гласуването. 61 за, 40 против. Приема се изменение 508 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 509 за, против, въздържали се, приема се. 505 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 509 507, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверяваме втора част, щом като искате, разбира се, втора част. Моля, гласувайте, край на гласуването. 54 на 54 отхвърля се. Изменение 503. За, против, въздържали се, отхвърля се. 502. Проверяваме 503. Както искате. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 55 на 52 приема се. Изменение 502. За. Против. Въздържали се. Проверяваме. 502 проверяваме. Край на гласуването. 54 на 54 отхвърля се. Трудно е това гласуване. Изменение 500 за, против, въздържали се, отхвърля се. 506 за, 506 за, против, въздържали се, приема се. И изменение 504 за, против, въздържали се, проверяваме 504. Край на гласуването. 51 на 56 отхвърля се. И сега давам на колегата Грот да продължи гласуването. Компромис 33. Дафюр? Дагиген?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 521 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 47 за, против, въздържали се, приема се. 34-ти компромис за, против, въздържали се, приема се. 35-ти компромис Господин председател, моля, правете като вашата колега. Обявявайте и страниците, защото гласуването и без това е много трудно и ако не казвате на коя страница сме, не можем да следим. Както правеше вашата колега, нещата бяха добре. Да. Компромис 35 на страница 73. За. Против. Въздържали се. Приема се. 74 36 за, против, въздържали се, приема се. Zweiter мит 537. 537 Отпада. 538. Comes after the vote. В моя случай преводът идва след гласуването и аз не мога да а, гласувам по този начин. Значи трябва да забавя малко темпото, казва председателят. Wir stimmen jetzt über Гласуваме 542 на 75-та страница. За, против. Пак ли има проблем? Ако искате, мога и по-бавно да говоря. We had no English translation correctly on that. Нямаше превод на английски на време. Мисля Вида Квадрас? Видал Квадрас. Господин председател, има два проблема. От една страна скоростта и от друга страна на някои езици цифрите се разминават. И като се съчетаят тези два проблема, скоростта и разминаването в цифрите, гласуването става почти невъзможно. Gut, geht's jetzt weiter? Ich hoffe, es ist... Добре, да, да се надяваме нещата да се оправят. Още някой искаше думата. Ако може да уточнявате, даже така, 5, 5, 4, не 554. Ще бъде съвсем ясно. Добре, така ще правя. 542. 5-4-2, както поискаха. Господин председател, годем се с нашето многоезичие, но ако искате, може да говорим всички на английските, за да упростим нещата. Не, аз ще продължа на немски. Имаме превод и до сега това винаги е, е работело. Не виждам причина днес да, да, да, да, да имаме проблеми. 542 изменение на страница 75. За, против, въздържали се, приема се. Петстотин за, против, въздържали се, приема се. 548 на две части. Първа част за, против, въздържали се. Приема се втора част. За, против, въздържали се. Не е ясно. Проверка по втората част на изменение 548. Приключете с гласуването. Приема се 549, първа част за против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. 546 изменение за, а искате проверка на... Да. Не е ясно. 546 то трябва да бъде проверено. Господин председател, каза господин Видал Квадрас. Искам да се смени е, е, преводач от испански. Не разбирам, не мога да следя. Das geht nicht. Bisher hat es auch geklappt mit der spanischen Kabine. Не, не, не става така. Изглежда, че откакто аз поех председателството имат проблем с превода. Друго предложение. Все пак правилото е тук всеки да си говори на зародния език. Господин Валевски помоли, когато е, има сложни цифри, да се казват всяко, всяко число по-отделно. 5, 3, 8. Но все пак преводачите могат да се справят с цифрите. В Комисията по околна среда направихме така, но днес не, не, не, нещо не върват нещата. Господин председател, моля ви се, да, нека да се постараем да, да, да, да вървят нещата. 546, нека да направим проверка приключете с гласуването? Отхвърля се. 547 изменение. За, против, въздържали се. И тук не стана ясно. Моля проверяка. Гласувате ли? Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 37 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 553 на 78 страница. Следите ли? 558. Не, 553. Първа част. За против въздържали се, отхвърля се. Втората част отпада. Искате да проверим ли? Добре. Проверка по електронен път първата част на 553-то. Wir überprüfen jetzt den ersten Teil von 553 първата част на 553. Електронно гласуване. Гласувахте ли всички? Отхвърля се. Втората част отпада. 562 изменение за, против, въздържали се. Моля да проверим и мисля, че не всички гласуваха. Сега гласувахте ли всички? Край на гласуването. Приема се. Емпломент заетостта 6 за против отхвърля се 560 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка 560. Край на гласуването. Приема се. 38. Компромис 38. 8 на следващата страница за против въздържали се приема се. Петстотин първа част за против въздържали се приема се. Втора част за против не е ясно. Електронно електронна проверка 575 втора част. Гласувахте ли всички? Приключваме с гласуването. Приема се компромис 39 и 41 заедно. За, против, приемат се. Страница 84, поне в моя екземпляр, компромис 42. За, против, въздържали се, приема се. 601. За, против, въздържали се, приема се. 599 за против, отхвърля се. muss ich wirklich selber nachschauen. Es Edition 23, wir müssen So, es muss jetzt der Abänderungsantrag 600. Допълнение към 23-то за, против, въздържали се, неясно, проверка. Гласувахте ли? Закривам гласуването. Отхвърля се. 613 за против приема се компромис 43 за против въздържали се, приема се. 614 за, против, въздържали се, налага се проверка. 614, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 617-619 заедно за. Против. Въздържали се. Приема се. 616 и 18 е идентични заедно за. Против. Въздържали се. Приемат се. 620 за. Против въздържали се, отхвърля се. 44. Компромис за, против, въздържали се, приема се. Страница 90. 6, измене 637 за против Въздържали се. Отхвърля се. Проверка на 637. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 45 за. Против. въздържава се. Приема се. Страница 91, 636 за, против, въздържали се, проверка. Всъщност, в, може, в някои е, екземпляри на 92 страница, 700, 636 прочитавате. 650 отпада. Auf Seite 92. Mit 657. 6... Продължаваме с 657. При председателя казва 92, при нас 93-та страница отхвърля се. Проверка 657. Включихте ли? Закривам гласуването. Отхвърля се. 655 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Ако искате, ще проверим. 655. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 658. 658 за. Против. Въздържали се. Не стана ясно. Гласуваме електронно. Край на гласуването. Приема се. Компромис 46. За против, въздържали се, приема се. 833 за, страница 94, при нас 95. Компромис 48 за, против, приема се. Компромис 49 за, против, приема се. 94 668. За, против, отхвърля се. 670 в две части за, първата част против, приема се, втората част за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 50 за, против, въздържали се, приема се. 51 на 96-та страница при председателя за, против, приема се. 52 компромис за, против, приема се. МПЛ. Заето 15. За. Страница 98 при председателя. За. Против. Приема се. Компромис 53. За. Против. Въздържали се. Приема се. 2. На страница 102, компромис 55, за, против, въздържали се, приема се. Петстотин за. Против. Много малко вдигнахте ръце. Моля да проверим електронно. Край на гласуването. Приема се. Компромис 54 на следващата страница за против. Приема се. 736-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 737 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 56 за, против, <clears throat> въздържали се, приема се. Компромис 58 за, против, въздържали се, приема се. Приема се компромис 57 на следващата страница за против. Въздържали се, приема се. Изменение 760 на, на страница 107 за против въздържали се отхвърля се. Проверка. Добре. 760-то, проверка, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 763 за, против. Отхвърля се. Проверка на 763 поиска ми беше. Моля ви да гласувате. Закривам гласуването. Отхвърля се. Седемстотин шестдесет и седмо не, 700. Първо проверяваме 767 електронно. Гласувахте ли? Край на гласуването. Отхвърля се. 768 за против. Отхвърля се. 59-ти компромис за, против, въздържали се, приема се. 774 за, против, приема се. 779 за, против, въздържали се, отхвърля се. 60 компромис Искате проверка на 779. Проверяваме. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 60 за. Против. Въздържали се. Проверка. Моля ви да гласувате. Закривам гласуването. Приема се. Страница 110. 775. 775. За. Es geht jetzt 775-то изменение. При мен е, казва председателя, на страница 110-та. За, против, въздържали се. Проверка. Край на гласуването. Приема се. На следващата страница Емпл 9. Първа част за, против, Въздържава се, приема се. Емпл 11 за, против, приема се. 784 за, против, въздържали се, приема се. 819 за, против, въздържали се, проверка. 819. Край на гласуването. Приема се. Компромис 62. За. Против. Въздържали се. Приема се. 434 за, против, Въздържа се, приема се. Проверка. 434. Моля ви да гласувате. Приключваме. Приема се. 435 за, против, въздържали се, приема се. 782. Искахте да проверите, според мен беше ясно. Добре, нека да проверим. За 435. Закривам гласуването. Приема се. 782 за, против, приема се. Компромис 64 за, против, въздържали се. Нека да проверим. Гласувайте електронно компромис 64. Закриваме гласуването. Приема се. Компромис 64А. За, против, въздържали се, приема се. Страница 113 при председателя. Компромис 73 чук. и на страница 116 изменени изменение 802, първа част. Намерихте ли го всички? Страница и 7, 117 в, при българските преводачи. 802, първа част. Край на гласуването. Отхвърля се. но трябва да проверим. 873 за, против, въздържали се, отхвърля се. И тук проверка. 873. Крене на гласуването. Отхвърля се. Втората част на 802 за, против, въздържали се, приема се. 65-ти компромис за, против, въздържали се, приема се. Ком... Добре, ще проверим 65-ти. Електронно гласуване. Край на гласуването. Приема се. Седемдесет и шести компромис на 118-та страница при председателя. 67, pardon. 807. Dafür? 807. Отхвърля се за 67 компромис. Искате проверка ли? noch über achtundsechzig kompromissabänderungsantrag Прие се 67. Нека да гласуваме 68 компромис. За, против, въздържали се. Приема се. Проверка на 807. Не, няма. Не искате. Продължаваме. 875. Страница 120 при председателя за против, въздържали се, приема се.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 против, въздържали се, отхвърли. 832 за, против, въздържали се, приема се. 817 за, против, въздържали се, приема се. 821 за, против, въздържали се, отхвърля се. Добре, проверяваме 821. Край на гласуването. Отхвърля се. 844 за, против, въздържали се. Да проверим. Отхвърля се. Компромис 69 за. Против. Въздържали се. Приема се. Емпъл 8 за. Против. Въздържали се. Да проверим. Приема се. 834 за, против, въздържали се, отхвърля се. МПО 13 за, против, въздържали се, приема се. МПО 14 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 70 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 72. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Да проверим. Компромис 72. 41, за 59 против. Отхвърля се. 912. 901, извинявайте, за, против, въздържали се, отхвърля се. 912 за, против, въздържали се, отхвърля се. Добре, проверяваме 912. Край на гласуването. Отхвърля се. 849. Разделно гласуване. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. 850 за, против, въздържали се, приема се. 798 и 846 заедно за против въздържали се по-добре да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 62 за, 43 против. Приема се. 851 за, против, въздържали се, приема се. А, извинявайте, отхвърля се. 852 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 74 за, против, въздържали се. Осемстотин на 179 страница, на 127 страница за, против, възражение се, отхвърля се. 862 за, против, въздържали се, отхвърля се. 874 Хюбнер иска да проверим. Гласуваме 862. Отхвърля се. 874 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 76 за. Против. Приема се. Осем, шест, четири. За, против, 864 гласуваме. Извинявайте, казва председателят. Мисля, че секретариатът има нужда да провери. Всъщност става дума за 876. За. Против въздържали се, приема се. Осемстотин и 880. Може ли да ги гласуваме заедно за, против, въздържали се, отхвърля се. 881. Не, проверяваме 879 и 880. Край на гласуването. Отхвърля се. 881 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 882 за. Против. Въздържали се. Приема се. 883 за против, въздържали се, отхвърля се. 920 за, против, въздържали се, приема се. 884 за, против, въздържали се, приема се. Компромис. Ораторът спира. малък проблем. Има ли проблеми, всъщност? Дълво, вие за ли сте? Компромис 78 за, против, въздържали се, приема се. След 891 част за, против, въздържали се. Да проверим първа част. Отхвърля се. По-нататък. Ос... 896. Всички ли го намерихте? За. Против въздържали се, приема се. 897 на 130 страница за, против, въздържали се, приема се. Компромис 80 за, против, въздържали се, приема се. Но по-добре да проверим. wir stimmen Dewe 3 muss abgestimmt werden. Dewe 3. Dafür? 3 все още трябва да се гласува за, против, въздържали се. 9.3. По-добре да проверим. Всички ли гласувате? Край на гласуването. Приема се. 900 за. Против. 902 за. Против. Въздържай се. Приема се. За. Против. Въздържали се. Въздържали се. Приема се. За. Против въздържали се да проверим 905. Гласувайте. За. Приема се. 81 за. Против. Въздържали се. Да проверим. Компромис 81. Приема се. Деве, девет. За. Против. Въздържали се. Деве, девет. За против, въздържали се, приема се. 915 за, против, въздържали се, приема се. 916 за, против, въздържали се, приема се. 911 за, против, въздържали се, приема се. Да проверим 9.11. Гласувайте. Край на гласуването. 919 за, против, въздържали се, приема се. 914 за, против, въздържали се, приема се. 241 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверяваме 241 изменение. Отхвърля се. 9.12 пада. 52 изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Да проверим. Ist abgelehnt. 45 за, против, въздържали се, отхвърля се. 43 за, против, въздържали се, отхвърля се. 44 за, против, въздържали се, отхвърля се. 53 за, против, въздържали се, да проверим. Приема се. Четиридесет и шест за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 48 за против, въздържали се, приема се. 51. За, против, въздържали се, приема се. 50. За, против, въздържали се, приема се. 49. За, против, въздържали се, да проверим. Резултатът е за с огромно мнозинство. Стигаме до 47 за, против, въздържали се, отхвърля се. 54 за, против, въздържали се, приема се. 57, 59 за, против, но да проверим. 59-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 61 за, 41 против. 58 за, против, въздържали се, отхвърля се. 61 за, против, въздържали се, приема се. 61. Да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 56, 60, 62 амблок за. Против въздържали се. Петдесет и шест, шестьдесят и шестьдесят и две. В моя списък това е гласуване амблок. И така и ще го гласуваме. Тъй като имаме проблем с различните списъци за гласуване, ще откликна на искането ви за отделно гласуване. 56 за, против, въздържали се, приема се. Добре, 56-то изменение. Гласуваме електронно. Край на гласуването. Приема се. 60. За. Извинявайте, мнозинството си е мнозинство. За. Против. Въздържали се. Приема се. 62. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Но да промери, проверим 62. Всички ли гласувахте?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 Гласувайте. Приема се. Компромис 83. За. Против. Въздържали се. Приема се. 73. За. Против. Се приема се. 74. За. Против. Въздържали се. Приема се. 75. За. Против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 против, приема се 83 за, против, въздържали се, приема се 84 за, против, въздържали се, приема се 85 за, против, въздържали се. Да проверим. Mm. Нека да проверим електронно 85. Отхвърля се. 88 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 89 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Проверка. 89. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 87 за, против, въздържали се, отхвърля се. 86 за, против, въздържали се, приема се. 91 за, Проверка искате на 86-то, така ли? Моля, гласувайте. Трябва на гласуването. Повтарям. Електронна проверка на 86-то. Гласувайте отново. Приема се. 91 за, против, въздържали се, отхвърля се. 92 за, против, въздържали се, Приема се. Ще проверим все пак. 92-ро изменение. Гласувахте ли? Закривам гласуването. Приема се. 93 за против Въздържали се. Приема се. Проверка на 93. Моля ви да гласувате. Край на гласуването. Приема се. 94 за. Против. Въздържали се. Приема се. 95 за, против, въздържали се, отхвърля се. 98 за, против, въздържали се, приема се. 90, 96 и 97 идентични, гласуваме ги заедно. За, против, въздържали се, отхвърлят се. Проверка 90, 96 и 97. Край на гласуването. Приемат се. 99 за. Против. Въздържали се. Приемат се. Приема се. Защо? за, против, въздържали се, отхвърля се. 111 за, против, въздържали се, отхвърля се. 110 за, против, въздържали се, приема се. 107 за, 107. За. От секретарията ми казват, че всъщност не трябва да гласуваме 107. Но при мен във вотните листа то фигурира. Ако 110 и 11 бъдат приети, се гласува 107. За, против, въздържали се, приема се. 106 отпада. 101 също. 112 За, против, въздържали се. Проверка. Моля да гласувате. Край на гласуването. Приема се. Стои две за против, въздържали се. Проверка. Край на гласуването. Приема се. Стой пет за, против, въздържали се, отхвърля се. 108 за, против, не, отпада всъщност. 109 за, против, въздържали се, отхвърля се. 113 за, против, въздържали се, приема се. 114 за, против, въздържали се, отхвърля се. 115 за. Налага се проверка за 114. Край на гласуването. Приема се. С два гласа в повече. 115 за, против, въздържали се. И тук не стана ясно. Проверка. Край на гласуването. Отхвърля се. 116 за. Против. Приема се 117 за против. Въздържали се. Приема се. 118 за против. Въздържали се. Налага се проверка. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 85 за, против, въздържали се. Приема се. Изменение 120 и 9 на страница 144. За, против, въздържали се, отхвърля се. 130 за. Проверяваме 129. Имаме време до обяд до 12 часа. Отхвърля се. 130 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Проверка обаче. поиска не беше проверка от залата, така че моля ви да гласувате. И сега закривам гласуването. Приема се. Сто и едно. За. Против. Въздържали се. И тук ще проверим. Гласувайте. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 86 за. Против. Въздържали се. Приема се. 135 dafür. 135 за. Против. Въздържали се. Приема се. 136 за. Против. Въздържали се. Приема се. 137 за. Против. Въздържали се. Налага се да проверим. Моля да гласувате. Край на гласуването. Отхвърля се. Ja, dann fällt der. Mhm. Jetzt gehen wir dann auf, der fällt auf, jetzt gehen wir 140. 140, lange. Dafür. 140. За. Против. Въздържали се. Приема се. 141. За. Против. Въздържали се. Приема се. 142. За. Против. Въздържали се. Приема се.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 144. Моля да гласувате. Край на гласуването. Приема се. 146 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка. 146. Край на гласуването. Отхвърля се. 148 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 150 за. Против. Проверяваме 150-то, ако обичате. Край на гласуването. Приема се. 151 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 153 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 154 за. Против Въздържали се. Проверяваме. 154-то. Моля да гласувате. Край на гласуването. Отхвърля се. 155 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Проверка. 155. Моля да гласувате. Край на гласуването. Отхвърля се. Сто пятьдесят и шест. За. Против. Въздържали се. Проверка на 156-то. 157-то, прощавайте.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 против, въздържали се, приема се. 169 за, против, въздържали се, при... приема се. 170 за, против, въздържали се, приема се. 171 102 за, против, въздържали се, приема се. 174 за, против, въздържали се, приема се. 177 за, против, въздържали се, приема се. 176 за, против, въздържали се, приема се. 178 за, против, въздържали се, приема се. 179 за, против, въздържали се. Проверка по 179-то изменение. Моля да гласувате. Край с гласуването. Приема се. 180 за. Против. Въздържали се. Не е ясно. Моля да гласуваме електронно 180. 180-то. Край на гласуването. Приема се. Сто за против. Въздържали се. Приема се. 182 за против. Въздържали се. Отхвърля се. 100. 83 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 185 за. Против. Въздържали се. Проверка 185-то. Приключихте ли с гласуването? Приема се. 186 за, против, приема се. 187 за, против, въздържали се, приема се. 188 за, против, въздържали се, приема се. 189. проверка се налага на 188 от залата. Гласувахте ли? Приема се. 189 за. Против. Въздържали се. Приема се. Mhm. Herr Sedo Ialbata, der möchte noch etwas hier verkünden. Bitte. Искате думата? Имаше е, грешка. Трябва да се каже 230, а не 213, както го чухме. Okay. Ist verstanden. Wir stimmen jetzt also mit der Korrektur 2003. Да. Ще гласуваме 2300 трябва да се каже в е, 190 за, против, въздържали се, отхвърля се. 191 за, против, въздържали се, не е ясно. 191, край на гласуването, с категорично мнозинство се приема. 193 за, против, въздържали се. От тук изобщо не е ясно, затова моля ви с картите да гласувате. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 194 за, против, въздържали се, отхвърля се. Добре,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 въздържали се, приема се. 203 за, против, въздържали се, приема се. 204 за, против, въздържали се, приема се. 206 за, против, въздържали се, приема се. 208 за, против, въздържали се, приема се. Изменение първо. До четвърто амблок. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 5. За, против, въздържали се, приема се. Ще проверим пето изменение. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. 12-то изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Седмо. Девето. Единайсто и десето заедно. Седем, девет, единайси и десет. Приемат се. Изменение 13. За, против, въздържали се, приема се. Четирнайсет и 15 заедно, за, против, въздържали се, приема се. 16, 17, 18 блок, за, против, въздържали се, приема се. Проверяваме преди да настъпи смут, край на гласуването. Приема се. 19 за, против, въздържали се, приема се. 20 и 21 заедно, за, против, въздържали се, приема се. 23 до 26 блок за, против, въздържали се, приема се. Äh, Dann geht es weiter mit 28 und 30. Dafür? 28 и 30 заедно, за, против, въздържали се, приема се. Weiter mit dem Blockvote 32, 35, 36, 37. Блок 32, 33, 36 и 40 е, до края за, против, въздържали се, приема се. На следващата страница минаваме. 33. то 33-то при мен е на 153-то, казва. 153-та страница, казва председателя. Изменение 33-то. За, против, въздържали се. Тук не е ясно. Моля ви, 33-то изменение, електронно гласуваме. 33-то. Всички ли гласувахте? Моля, прекратете гласуването. Приема се. 34 за, против, въздържали се. Социалистите вече не гласуват. Не сте гласували. 34 отново за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 38. Искате да се върнем на 34 ли? Връщаме се. Ще се слушаме. 34-то изменение. Моля, гласувайте. 34. Край на гласуването. Отхвърля се. 38 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Thank you.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 да, аз поисках 5 минути преди окончателното гласуване, но според мен е, хората вече се ориентираха и затова вероятно вече не е необходимо. Добре. Добре. Като съдокладчик по този доклад, бих искал да призова всички членове на двете парламентарни комисии да гласуват против доклада. По една много проста причина. Разбира се, можем да отхвърлим най-радикалните предложения за намаляване на емисиите въглероден диоксид, но едно тройно орязване означава, че ние изобщо не сме си взели полка от миналото. Изобщо не сме реалисти. Въобще не знаем какви са економическите реалности. Моля, гласувайте против. Добре, сега ще гласуваме без лични изявления. По процедурата ли? В началото се поиска кратка почивка. Две или три минути. Аз трябва да разговарям а, с членовете на а, НП. Съжалявам. Много сложно беше. Съжалявам. Поне две минути ни трябват. Добре. Колегата Крис Дейвис, ако съм разбрал правилно а, оттегли предложението си. Сега госпожа Кастил поиска 3-минутна почивка. В 11.40 е окончателното гласуване. So, weiter geht's. Bitte nehmen Sie die Plätze. Настоявам да започнем. Моля, заемете местата си. Bitte nehmen Sie die Plätze ein. Много ви моля да заемете местата си. Така че да а, не се налага да използваме чукчето на председателя, на госпожа Сартори. So, ich bitte alle Kollegen und die Besucher, die hier sind. Моля всички колеги, както и гостите, които са днес в залата, да заемат местата си и да проведем в необходимата тишина и спокойствие заключителното гласуване. So, alle Kollegen sind wieder da und jetzt... И така, колегите са тук. Заключително гласуване по доклада като цяло. Разбира се, гласуваме електронно в такъв случай. Моля, заключително гласуване по доклада като цяло. Всички ли гласуваха? Моля ви, всички ли гласуваха? Приключваме гласуването. И доклада е прият с 66 гласа за, 42 против и 3 се въздържаха. Поздравявам докладчика или по-скоро са докладчиците. Благодаря на колегата Сартори, благодаря и на секретариатите на двете парламентарни комисии за огромния труд. Закривам заседанието. Винаги е приятно да работим съвместно. Благодаря.